Е, след е, консултиране на политическите групи, председателят предлага да размениме две точки от дневния ред. Положението в Либия и е, последиците трябваше да ги разглеждаме в сряда, но в четвъртък, но ще го разглеждаме в сряда след обед. А 25-та сесия за правата на човека, която трябваше да обсъдиме в сряда, ще бъде обсъдена в четвъртък. Имате ли възражения?